седем акта списъкът на наименованията на актовете ще бъде публикуван на страницата на парламента, както и в протокола за това заседание. Постъпили са искания за изменения в дневния ред. Думата има депутатът Глици. Ус. Благодаря, председателя. Уважаеми колеги, Бих искал да съобщя, че на 25 януари гръцкият народ избра ново правителство. Сега кредиторите продължават да настояват това правителство да бъде задушено. Обръщам се с молба към всички ви да ни помогнете да прекратим убийството на гръцкия народ. Гръцкият народ трябва да е свободен, да решава собствената си съдба. Това искам да поискам. Благодаря, господин Клециус. И така, стигаме до определене на а, реда за работа. по правилника ли искате думата? Да, имате я. Искам да ви напомня това, което се случи преди две седмици – ксенофобските изявления, направени относно румънци. Жан Лука Банано е евродепутат, който би трябвало да отговаря за тези изявления. Той каза, че румънците са готови да извършат кървави убийства само за няколко евро. Не може да се допускат такива публични изказвания не ги ли накажем, това ще бъде опасен прецедент, който ще навреди на репутацията на Европейския парламент. Ето защо аз ви призовавам да заемем категорична позиция. Ние трябва да накажем расистските изказвания на господин Жан-Лука Бонано. Освен това ми се струва... Да, благодаря ви, казва председателят. Благодаря. Чухме ви. Ja, bitte sehr, колега. Да, колега, имате думата. Процедурен въпрос. Това не бяха две изказвания по процедурен въпрос. Всеки ли ще може да се изказва, когато му хрумне или как? Ja, Ihre Äußerung hatte auch nichts mit der Geschäftsordnung zu tun. Вашето изказване също не е свързано с процедура и с правилника. Госпожо Тападел, изказвания на депутати, направени извън тази пленарна зала, а вие се отнасяте в изказването си именно до такива е, изявления е, на колега в Италия, е, не могат е, е да бъдат коментирани от мен. Е, ако колегата Бонано направи изявление тук в парламента, тогава аз ще бъда компетентен за тези изявления, но Утре е, ще ви информирам е, във връзка с изказвания и действия на колегата Бонано тук в Европейския парламент, но за е, Расистски изявления на колегата в неговата страна отговарят компетентните органи на съответната страна. И така, връщаме се към